преминем към гласуването днес. Съобщение. Компетентните органи в Великобритания съобщиха на Европейския парламент, че се е, за избирането на господин Даниел Далтън, който ще замести починалия господин Брадбърн от 8 януари 2015 година и във връзка с член 7 алинея 1 е, за избора на член на Европейския парламент както и член 4 или не първо от процедурния правилник Приветстваме колегата Даниел Далтън от 8 януари 2015 година. Разбира се, по процедурния правилник стои проверка на неговите на неговата декларация е, и допустимост. Той е подписал декларация за това, че не, е, е, не изпълнява задачи несъвместими с неговите задачи в Европейския